Сега, следващото заседание е утре, сряда, 16 юни. От 9 часа до 13 часа, от 15 часа до 18.30 и след това от 21 часа. Дневният ред е публикуван на сайта на Европейския парламент. Благодаря много за вашето внимание. Дигам заседанието.